Следващата точка в дневния ред са устните въпроси към комисията и съвета във връзка с инвестирането в нисковъглеродни технологии. Ще дам думата на господин Ро, който е автор на доклада. Благодаря ви. Добро утро, госпожо председател, господин комисар, представители на съвета. При този въпрос става въпрос за следното. 2007 година комисията предложи концепция с цел развитието на технологии, които да намалят емисии на въглероден двуокис. Мерки бяха предложени